Приемаме протокола за одобрен. Компетентните румънски власти ми съобщиха, че депутатите Анастазе Корлетеан, Филип, Яко Прици, Нечифор, Опрея и Попа са избрани за членове на румънския парламент. Ние ги поздравяваме. Благодаря ви, че ме поправихте. Никой не е Безгрешен, да. Става дума за компетентните румънски власти. Съгласно член 7, алинея 2 от е, акта за провеждане на общи и преки избори за членове на Европейски парламент, както и съгласно член 4 алинея 1 от правилника, установявам освобождаването на тези мандати с действие от 19 декември 2008 година. Румънските власти също време ме уведомиха, че с действие от 22 декември 2008 година членове на Европейския парламент стават господин Адриан Маноле вместо госпожа Анастазе, господин Йозиф Матула вместо госпожа Яко Прици, господин Калин Каталин Хирита вместо госпожа Попа, господин Александро Назаре вместо господин Филип и господин Даниел Петро Фонерио вместо господин Опрея. Поздравявам новите колеги. Компетентните финландски власти ми съобщиха, че госпожа Ева Рита Ситонен е избрана за член на Европейския парламент на мястото на госпожа Каупи с действие от 1 януари 2009 година. Съгласно член 3 алинея 2 от правилника, новите членове, докато техните мандати все още не са е, преминали през проверка и е, докато не е констатирано обжалване на е, този мандат, имат право да участват пълноправно в заседанията на парламента и неговите органи при условие, че са подали писмена декларация за това, че не заемат длъжност, която да е несъвместима с мандата на член на Европейския парламент. По предложение на групата на НП ЕД, е господин Роберт Аткинс вече не е член на Комисията за транспорта. Председателския съвет на заседание от 8 януари 2009 година, съгласно член 42 от регламент номер 45 2001 година на Европейския парламент и на съвета и